Тази комисия е компетентна. Друго съобщение. Както вероятно се спомните, на 13 декември 2016 година председателя наложи санкция на господин Вокт, е, защото е, той не спазва задължението е, за декларация по кодекса за поведение и съответните мерки за приложението му. На 27 декември господин Вокт обжалва това решение. В понеделник, 16 януари, бюрото се занима с обжалването, отправено от господин Вокт акт и е, с единодушие потвърди решението на председателя да наложи на господин Вокт наказателна мярка.